Colleghi, buongiorno. Cominciamo subito questa ultima sessione. Добро утро, колеги. Нека започнем работа. По последната част от заседанието, вчера имахме много натоварен график. Приключихме изслушването си един оратор, който направи преглед на обществената подкрепа за пострадалите от престъпления, описани ролята, която може да изиграе обществото при оказването на подкрепа на пострадалите от престъпления, извършени от мафията или от организации на организираната престъпност. не е възможно тази отговорност да се прехвърли на някакви други структури. Гражданското общество трябва да изиграе водеща роля при оказването на подкрепа на пострадалите. Днес сред нас е Бен Фингер, директор криминална полиция към следствената служба на град провинция Берлин. Сред нас е и председателят на Тера Делфуоко, Оливиеро Алото. Те ще ни представят две различни области. Първо, ролята на гражданското общество и второ, ролята на системата. Но мисля, че можем да разгледаме тези две области паралелно – ще процедираме по същия начин, както през изминалите два дни господата Фингер и Алото ще имат по 15 минути. След това ще дам думата на координаторите и докладчиците. Ще последва кръг от въпроси от страна на колегите. Следва да се ограничавате в рамките на две минути. Накрая ще дам отново думата на ораторите за отговори. Думата има господин Бернт Фингер, главен директор на криминална полиция в Берлин. Ähm, good morning. Ähm, I'm Bernd Finger and... Äh, Добро утро, казвам се Бернт Фингер. За мен е удоволствие да съм тук в Европейския парламент. От 43 години съм полицай. Работя главно в областта на организираната престъпност и престъпленията, извършвани от банди. Работя в областта на борбата с организираната престъпност в столицата на Германия, Берлин. Отделът ми е водещата структура в борбата срещу организираната престъпност и престъпленията, извършвани от банди в Германия. С ваше позволение ще говоря на немски. Благодаря ви. Zum Gedenken zum 20. Jahres в памет на Джовани Фалконе и Пауло Борселино. Навършват се 20 години от смъртта им. Ще започна с няколко уводни думи становището на и ще изложа, извинете, становището на полицията Берлин и моята позиция. Според мен борбата с престъпността представлява и закрила на правата на човека. Държавата като представител на обществеността има за задача да защитава правата на човека, т.е. тя трябва да се намеси, когато те са изложени на заплаха. Право на човека е да не бъде потискан, да не бъде експлуатиран, да има достъп до образование, храна, работа и здрава среда. Престъпността, най-вече организираната престъпност, в своята развита глобализирана форма представлява потискане на правата на човека. Организираната престъпност е акт на потисничество и експлоатация. Тя унищожава работни места, поставя ограничения върху свободата на словото и демокрацията, застрашава живота на хората, същевременно се реализират огромни приходи, което е в ущърп на демокрацията и свободата. Организираната престъпност, водена от ненаситния си стремеж към печалба, подрива економиката, оказва неблагоприятно въздействие върху околната среда, поставя ограничения върху печатните медии, свободата на словото и свободата на пресата. Ще ви дам за пример само убийствата на много журналисти. Това явление се наблюдава не само в по-бедни страни без демократична традиция, то е дълбоко вкоренено и в държави, които се намират в сърцето на Европа, дори в държави като Германия. Дори в държави като Германия, мафиоти, позовавайки се на правовата държава, завеждат дела срещу средствата за масово осведомяване, срещу печатни органи, които разкриват техните деяния. Не бива професионалистите, работещи в областта на борбата с престъпността, да се борят сами, без да се осъществява ефективна борба срещу престъпността, няма да се установи и култура на законност. Правовата държава е неразривно свързана с социалната държава. Тоест ще спечелим борбата си в името на законността, ако я обвържем с защитата на социалната справедливост. Следва да защитим държавите от експлоатация. За тази цел трябва да се обединим, да защитим онези, които нямат право на глас. Трябва да дадем глас на слабите, на потиснатите, Ще се позова на движението Occupy. Ние сме 99%, така че трябва да обединим енергията на гражданското общество. Многообразието в Европейския съюз е шанс за нас. Той е израз на демократичен плурализъм, трябва неотклонно да продължим в името на 99% да се борим срещу всякакви форми на експлоатация на човешки същества от страна на други човешки същества, от страна на организираната престъпност. Само заедно т.е. като обединим усилията на държавата и гражданското общество, ще можем да се справим с тази задача. И сега в качеството си на служител на полицейските структури в една от европейските столици, в Берлин, ще ви представя и практическата страна. Немалко сме чували за ужасяващите, потрясаващите деяния, които могат да се извършат от структурите на организираната престъпност. Сега ще ви изложа нещо, което е окоръжаващо, което показва, че можем да постигнем успех, ако обединим усилията си. Ще ви представя накратко положението в Берлин. Противно на много публикации в пресата, според които германската полиция не работи активно в борбата срещу италианската мафия. През 80-те години бе създадена една следствена група, която работеше най-вече в тази област. В началото на 80-те години бе създадена система за ранно предупреждение в областта на организираната престъпност – в Берлин и по-късно цял, за цяла Германия бе с изготвен доклад за оценка. Темата на този доклад са престъпления, извършвани от банди и деяния, извършвани от организации на организираната престъпност и по-точно на мафиотски структури. Помните шесткратното убийство, извършено в Дуйсбург през август 2007 година в ресторант Дабруно. Публикациите, които бяха публикувани на следващия ден в пресата, разкриха факта, че семействата и клановете, членуващи в тези структури, имат много бази в Дрезден, Лайпциг, Саарбрюкен, Бохум и Берлин. Сравнихме <clears throat> наличните доклади с вече съществуваща информация и установихме, че вече се води следствие срещу членове на Камор, Андрангета и Коза Ностра по обвинения в контрабанда на МПС и фалшифициране на парични знаци. Разгледахме докладите на Федералната следствена служба, които ни бяха предоставени тогава – но не установихме връзка с убийствата в Берлин. В същия ден в печатните органи в Берлин бе съобщено, че Дрангета разполага с около 30 бази в Берлин. Това, както се оказа по-късно, бе невярна информация, но случаят застана в центъра на общественото внимание и вследствие от това имаше и въздействие върху усещането на гражданите за сигурност. Това оказа въздействие и върху политиците в Берлин. Извършихме допълнителен анализ, в това число и с международните си партньори установихме, че няма връзка с Берлин. На 20 август 2007 година реших да направя изложение пред медиите, да свикам пресконференция. Защо? Защото в големите германски вестници имаше твърдения от рода на когато посещавате италиански ресторант, финансирате мафия. Мафията, извинете. Когато закупувате италиански стоки, правите същото. Внимавайте, когато контактувате с италиански граждани и така нататък. Не исках да допусна това, затова в качеството си на директор на криминалната полиция направих изявление пред медиите. Заявих, че италианската общност не бива да се поставя под общ знаменател, че се застъпвам за нея. Заявих също, че разискването трябва да се води обективно, че не бива, когато говорим за мафията, нито да преувеличаваме, нито да подценяваме проблема. Да, в Германия има връзки с Дрангета, Коза Ностра и Камора. Това е факт. Но факт е също, че германската полиция би предпочела да работи с едно добре информирано общество, достатъчно уверено в себе си, за да си сътрудничи с нея, същото въжи и за предприемачите. Това е най-добрият начин за защита срещу проникването на организираната престъпност в обществените структури. След няколко дни започнахме работа по създаването на структури за предотвратяване на опасностите. Създадохме структури за последователно сътрудничество с гражданското общество под надслов борба с организираната престъпност с протегната ръка. На следващия ден, без ние да оказваме някакво въздействие върху това. На пресконференция в Берлин бе създадена инициативата Мафия не благодаря. Инициатор бе госпожа Лаура Гаравини. Първоначално в инициативата участваха шестима италианци, собственици на заведения. По инициатива на Алдо Пицо тези хора се възпротивиха срещу рекета те казаха ясно не на мафията, заявиха, че са шокирани като италианци от убийствата в Дуисбург, както и че се дистанцират категорично от тези деяния. Аз с голямо задоволство установих създаването на тази инициатива, тъй като това бе партньорът, който ни бе необходим. На 29 август сключихме договореност за сигурност. Представители на моята структура участват в тази договореност като представители на правоохранителните органи от една страна а партньорът ни е госпожа Гаравини, като представител на инициативата. Тази договореност бе сключена на 29 август 2007 година, само 14 дни след убийствата в Дуисбург. Това бе договореност между нашите структури и италианската общност в Берлин. Изготвихме концепция за сигурност, възнамерявахме заедно да се опълчим срещу мафията. Бе създаден така наречения телефонен номер на доверието към полицията. Обявихме пред обществеността имената на партньорите си от инициативата. Информирахме и дежурните полицейски коли. Изготвихме информационни брошури, които разпространихме по интернет. В тези брошури се говори за мерките, които трябва да се предприемат, когато станем жертва на рекет или някакво друго престъпление. Разпространихме и лепенки в целия град. Всички, които искаха да установят първоначален контакт с инициативата, трябваше да се свържат с госпожа Гаравини и след това с мен. Така всеки по всяко време имаше възможност, чрез създадената инициатива, да се обърне към полицията. Това е много важно, защото има немалко хора, не само сред италианската общност, които имат проблем, когато трябва да се обърнат към повише стояща инстанция или към полицията. Und knapp ein halbes Jahr später kam die... Половин година по-късно е, имахме резултат. Получихме 7 сигнала за рекет в ресторанти. Берли... В Берлин имаше, имаме 3,5 е, милиона жители, е, заедно с нерегистрираните, т.е. около 4-5 милиона жители човека е тази, е, толкова жители имат, наброява този регион. А, там действаха тези рекетьори. Имаше палежи, имаше нарушение на закона за притежаване на оръжие. Нарушителите бяха арестувани 2007-2008 година, точно около нова година и получиха присъди за около 2 години, 2 години и 5 месеца и 5, месец, 5 е, години и 3 месеца. Те имаха връзки с Камора. И това беше възможно именно благодарение на сътрудничеството с инициативата Мафия не благодаря имахме, получи, тази наша инициатива получи голям отзвук на международно и на национално равнище. И това беше един огромен успех. За първи път извън Италия успяхме в рамките на това сътрудничество да арестуваме е, хора, които работят за мафията. В рамките на пете години, откакто съществува инициативата, сме провели 50 е, различни мероприятия с Юрген Бот, Клаудия Ла Камера Франческа, Джони Джованни Импастато и други представители. Розарио Крочета, те не са тук все още. Това е, е, тук виждате тук виждате поканите от името на Флер, за това ще говори колегата след малко. И така, това беше една уникална инициатива. Успяхме да обединим усилията си срещу мафията и, е, се, и успяхме да установим връзката чрез, с полицията. Основните теми бяха как гражданското общество може да подкрепи работата на антимафиотите, как може да се обединят усилията да се борим с економическата престъпност. Работихме с италианския консул, консулат, с италианското консулство, с културния институт, с е, Работихме с, с промишлените и търговските камери, с, с Сдруженията на чужденците в Берлин, така че успяхме да под, покрием един много голям, голям спектър от а, хора и заинтересовани лица. Ранкета, естествено, а, а, следеше това развитие. Е, това знаем от едно подслушване на телефонен разговор в Италия. Е, в този разговор се е казвало, че по-добре мафията, дрангетата да не се занимава в Берлин, да, да се обикаля Берлин, защото там а, мафията няма шанс. И така, мафия, не благодаря. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Фингер. Мисля, че може да задълбочим тази тема. Със сигурност колегите ще имат въпроси. А сега ще дам думата на господин Оливиеро Алото. Той ще ни представи своята теза, а именно какво може да направи гражданското общество по отношение на, на превенцията. Нашата организация е организация, която работи заедно с организацията ФЛЕР. ФЛЕР говори, работи на европейско равнище. Това е акроним. Вчера Дон Луиджи Чоти говори по тези въпроси. Това сдружение е основано с цел да обединя усилията на всички сдружения, които се борят срещу мафията. Вече това сдружение съществува от 50 години в Италия и моят колега вече каза, че тук става дума за сътрудничество между различните звена в движението против мафията. Ние искаме заедно да се борим против мафията, заедно с полицията, с военните, с правосъдната система. Всички трябва да обединим нашите усилия. Но, както казах, трябва ни една културна работа. Културно сътрудничество не може само да се борим срещу мафията с, аресту, с арести. Е, трябва да отрежем корените на мафията още в, в самото начало. Либера има около 1600 звена в Италия, т.е. това е една много голяма организация и има повече от 40 сдружения в различни държави. Мисля, че е, работим главно в Европа, но също така и в Кавказа. Лер има три цели. Най-напред тук става дума за голямото предизвикателство да се преборим с мафията главно в Италия, но също така да се борим с мафията и е, извън границите на Италия. Много хора мислят, че мафията съществува главно в Южна Италия, но това не е така. И това беше, това много и това много лесно може да се види. Организираната престъпност е трансграничен феномен. И разследвания показват, че Организираната престъпност е именно такъв трансграничен феномен. И след като това е така, то ясно е, че трябва да имаме и културни инициативи в борбата за ма... срещу мафията. Трябва да заострим вниманието на хората, че е важно да се борим против организираната престъпност. Това трябва да стане част от обществената работа. Има и други организации, които се занимават с организираната престъпност, но не непременно с мафията или не само с мафията. Ние установихме, че има различни организации, много наброй организации, които се занимават с различни аспекти на организираната престъпност, например човешките права, трафика на хора. В, този, в тези области виждаме, че организираната престъпност е пуснала дълбоки корени, особено когато става дума за трафика на хора. От много време се опитваме да се борим срещу трафика на хора, срещу екомафията. А в тази област се водят разследвания, например търговия с отпадъци. Това е една област, в която сме много активни и виждаме, че Италия е, е много силно засегната от тази, този вид престъпност. Може би този вид престъпност е започнал точно в Италия, но той се е разреш, разширил из цяла Европа. На следващо място се занимаваме с жертвите на организираната престъпност в цяла Европа. Опитали сме се да създадем една малка мрежа. Тази мрежа се разраства в момента. Еля по това е брата на журналистката, която преди няколко години бе убита в Русия. А, исках да спомена неговото име, а, защото смятам, че е необходимо да се грижим и за а, близките на жертвите на организираната престъпност. Те трябва да получат подкрепа и отеха. От а в Италия ние го правим това, правят, правят се такива инициативи, се провеждат и в Европа. Има много такива малки човешки драми и ние трябва да се погрижим за тях. Гражданското общество трябва да се ангажира тук. Освен това, има европейска директива, вече от няколко години се работи по тази директива. Комисар Фретини беше много актив, активен. Ясно е, че трябва да има норми и правила, що се отнася до конфискацията на активите на мафията. Е, има, съществува в Италия един закон, така наречения закон 601. Според него е, активите на мафията трябва да се конфискуват и да се върнат на обществото. Е, вследствие и благодарение на този закон, този закон, между другото, се казва Рони на Коро. Благодарение на този закон може да се използват тези средства за социални цели. И това за нас е изключително важно. Бихме искали този, тази практика, този пример да популяризираме в Европа. Е, защото той има символичен характер. Мафията има много богатства, много средства, много пари и когато тези пари активи биват иззети, то те могат да бъдат използвани за развитието на нашето общество. Економиката, която се контролира от мафията, тази економика има много висока стойност. Например, в Южна Италия много често се получава така, че босовете на мафията контролират цели клонове на економиката и те предлагат работа на младите хора, но тези средства се отделят от обществото и попадат и се управляват от мафиотите, но това са пари на обществото. А какво се получава? Получава се, че мафиотите контролират цели економически клонове. А тези конфискувани средства и активи, ние искаме да ги върнем на обществото. Както казах, това е от економическо значение. Това подчертах и преждеговорившите колеги вчера. Имам предвид а, факта, че земите, които бяха конфискувани от мафията, се използват сега за биологично селско стопанство. Това са важни инициативи. Важно е а, в заключение да кажа, че, е, а, че активите на мафията трябва да бъдат иззети. Когато тези продукти се продават в супермаркетите. Е, продуктите, които са отгледани на тези земи, това е също важен сигнал на, е, за обществото. Конфискуваните средства а, не са покрити от директивата да се използват именно за социални цели. Това бихме искали да променим. В Италия, както казах, в Апулия, например, а, нещата изглеждат по различен начин. Там има една много силна система. И наистина става дума за система, защото конфискуваните средства от 1996 година могат да бъдат използвани за развитието на гражданското общество. И това е по закон така. Тоест, създали сме една истинска система и тази система бихме искали да прехвърлим, да популяризираме на европейско равнище. Заедно трябва да опитаме да постигнем резултати. Това е голямо предизвикателство, И тук именно виждам ролята на гражданите. ФЛЕР е една организация, в която са представени младите хора, главно млади хора. Тези млади хора гледат на Европа като на една структура от права и отговорности. И в тези отговорности се включват и гражданските отговорности. Аз приключвам със следните думи. А, отговорността е голяма. За момента няма правила и норми, които да подкрепят отправна гледна точка нашето движение. Например, преди две години Европейската комисия направи една платформа, АСЕВ платформата, т.е. всички държави членки на Европейския съюз могат е, да се срещат 3-4 е, пъти в годината и, и а, е, дискутират проблема за иземването, конфискацията на активите на мафията от известно време в, тази, в този процес участва и Либера, Комисията подкрепя тази инициатива. Това е във всички случаи вид кампания за заостряне на вниманието им и други подобни инициативи. Но въпреки това трябва да се направи е, смятам, че трябва да се прави повече. Защото не само полицията трябва да се бори срещу мафията, социалните неци трябва да се подкреп, подкрепят. Социалните мрежи, които искат да се борят срещу мафията. Благодаря. С удоволствие ще отговоря на по-нататъчни въпроси. Благодаря, господина Лото. Ще имаме само един кръг от въпроси. След това ще дадем думата на нашите гости. Уважаеми колеги, моля ви да говорите кратко сбито по същество господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Чухме много внимателно какво ни казах двамата оратори. Господин Фингер е полицай вече 40 години. Той има голям опит в връзка с организираната престъпност. Той говори за Дуисбург. Този случай беше нещо като аларма. Той показа, че има нужда от сериозна борба срещу организираната престъпност. Господин Фингер, както вече казах, има огромен опит. Е, искам да попитам какво ново той научи след случая в Дуисбург и неговия опит дали е отразен в други държави членки. Какво е сътрудничеството между съдите, между правоприлагащите органи? Мафия, не благодаря, демонстрира ясна воля за действия. Искам да ви благодаря за тази отлична инициатива. Вчера много говорихме за конфискациите, за социалната употреба на конфискуваните активи. Чухме за Испания, за Италия. Може ли да има трансгранично прилагане на този принцип? Благодаря. Сега господин Нютън Дън от името на Аде. Две минути. Благодаря. Господин Фингер, много ви благодаря. Предполагам, че сте дошли чак от Берлин. Много ви благодаря за това, че сте тук. Мисля, че имаше известно недоразумение. Не става въпрос за разследване на мафията не се интересуваме само от една държава членка, от 27. Може ли да ни кажете нещо за руснаците, за източноевропейците, за китайците, за африканците? Какви други типове организирана престъпност са обект на разследване? Ние се опитваме да получим цялостна представа. Мафията, е италианската част на проблема – но тъй като вие работите в един от най-важните градове, една от най-важните столици на Европа, е, какво може да кажете и във връзка с трафика на наркотици, контрабандата на цигари? Как участват другите видове етнически групи, ако мога така да се изразя? Използвайки своя iPad, новото съвременно средство за комуникация, не мога да намеря вашата веб страница. Намерих някаква информация за една организация в Торино, но там няма информация за вас. Вероятно, вие не сте в Торино. В източна Англия също има някаква веб страница. Там обаче вие едва ли работите. Искам да получа малко повече информация. Как да ви намерим? Благодаря госпожа Матио за две минути. Благодаря. Господин Фингер, много съжалявам, че закъснях. Не можах да чуя всичко, което казахте. Обедена съм, че то е било интересно от самото начало, защото иначе нямаше да ви поканят. Господин Алото от организацията Флер. И вашата презентация чух, тя също беше много интересна. Два въпроса. Финансовата криза оказва ли някакво въздействие върху дейностите на мафията? Кризата засяга всички страни, не само Италия, но така или иначе. Казахте, че мафията създава понякога работни места, безработицата е твърде голяма. Кризата има ли някакво въздействие въобще? На второ място, отново във връзка с Италия, каква е ролята на Ватикана по отношение на мафията. Този въпрос може и да не е особено коректен за някой, но трябва да го задам. Искам да разбера откровено какво смятате. Благодаря, Вероник. От името на Обединената левица, господин Сьон Дегол. И аз искам да благодаря за двете вълнуващи експозета. Имам въпрос към господин Фингер. Може лесно да се каже, че престъпността идва отвън. В Дания обаче не е така. Най-голямата заплаха за датската демокрация идва от датските престъпници. Те използват естествено международни мрежи. Ние сме напълно способни да създадем престъпност и не трябва да обвиняваме другите за това. Ето защо искам да разбера малко повече за немските организирани престъпници. Проявявам особен интерес към така наречената група Байгер или Hells Angels, Бандидас и така нататък. Те отговарят за много голяма част от престъпността, свързана с наркотици. Те заплашват, убиват хора. В Германия има забрана за Hells Angels, за разлика от други страни, където те са позволени. Затова искам да разбера малко повече защо сте избрали точно този път в Германия и как всичко това е проработило. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин госпожа Борсалино за две минути. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на господин Фингер за казаното в самото начало. Той ни напомни, че изминаха 20 години от зверствата в Палермо. Много се радвам, че колегите задават въпроси и обвързват нещата в цялостна европейска рамка. Говорим по-конкретно за италианската мафия, посочваме с пръст, но не само италианска мафия има в Германия. Има руска мафия, има китайска мафия. Те бяха споменати. Искам ми се да поговорим малко за местната престъпност. мафията в Германия само вносен феномен ли е? Само отвън ли идва или някакси е, се е зародила на място? Или има обвързване с е, външните фактори, говори за връзката между вътрешните и външните фактори. По отношение на казаното от господина Лото, много съм чувала за Тера Дел Фоко. отблизо следях нейната дейност. Оливиеро Алото беше гост в парламента през 1998 година, преди аз да започна работа там. Много се говореше тогава за тази платформа за дейности. Оценявам високо вашия напредък. Естествено, винаги има какво да се направи в допълнение. Използвахте думата Елиерон. Имахте предвид факта, че мафията дори и да дава понякога заетост, да създава работни места, тя ги отнема от някакво друго място. Руши работни места. Просто исках да подчертая това, за да не се смята, че мафията е, представлява нещо като благодетел. Много благодаря за двете експозета, тъй като темата има много силно европейско измерение. Днес чухме малко повече за Италия, за италианските структури, но мисля, че можем да си извлечем общи изводи и от двете изложения. Благодаря на господин Фингер за препратката към положението на обществото. Много е важно да опоменем, че подобни структури набират своите членове сред по-бедните прослойки, че се възползват от бедността. С други думи, ако не инвестираме в социалната сфера, ще ни се наложи на по-късен етап да инвестираме много в мерки за сигурност. Второ, ще се спра върху мобилизирането на структурите на гражданското общество. Трябва наистина да помислим за тази възможност за изграждането на култура на законността в Европа, на култура основаваща се на правовия ред и върховенството на закона. Това играе роля не само при повишаването на осведомеността, но и по отношение на мерките за превенция. Онези, които вярват в правовия ред и върховенството на закона, няма да се поддадат на криминалните структури. Във връзка с това имам въпрос към господин Фингер. Запознат сте само с модела в Берлин ли или имате данни и за други подобни модели в други германски градове? Или, както попита колегата Нютан Дън, доколко имате възможност да ни дадете информация и за други общности, тъй като проблемът се свежда не само до италианската общност. Въпрос към господин Алото. Възможно ли е според вас на ниво Европейски съюз да се изготвят допълнителни програми за подкрепа на вашата дейност? Минути, Шмидт. Оле Шмидт за две минути. Напълно подкрепям господин Сьондергор. Той каза, че във всяка страна си имаме и местна престъпност. Новия феномен обаче е трансграничната престъпност. И ние като представители на Дания и Швеция, две държави свързани с мост, знаем, че след строежа на моста нещата се промениха. Аз винаги съм подкрепял този мост. Много хора заявяваха, че това ще създаде проблеми, защото престъпността ще дойде в Швеция от Копенхаген. Бандидос, Хелс Angels, Блак Кобра и така нататък. Трябва да намерим мерки за справяне с проблема отворените граници са изключително важни, но те са обект на злоупотреба от страна на криминалните групировки. Моя въпрос също е свързан с мотоциклетистите. В моята страна, поне в началото, те бяха тези здрави момчета, момчета, които бяха в престъпната част на обществото, сега обаче това не е така. Те са доста интелигентни. Искам да разбера как се справяте с тях в Германия, защото знам, че ги има и в Германия. Не може да се създава впечатлението, че тези групировки са част от а, нормалното общество, а е много трудно да се защитят всички. Е, например, магазинерите, притежателите на магазини тези хора се опитват в кавички да ги защитат от други престъпни групировки. Искам да разбера какво смятате вие. Благодаря. Оле, преди да дам думата на нашите гости, искам да задам един въпрос. Аз самата към господин Фингер. Колегите попитаха за цялостната картина, за международния контекст. Във вашата работа и с оглед на натрупания опит, и като знаем, че организираната престъпност в Италия е може би най-широко разпространена, макар че Италия има и доста закони в тази връзка, Какви проблеми имате от гледна точка на правосъдието, когато разследвате, например, престъпни групировки, които работят и в трансграничен план? Споменахте Дуйсбург. Още един въпрос към Оливиеро Алото. Когато говорим за Флеер и Тера Дел Фуоко. Има ли сте възможност да проследите дали в други страни в Европа има подобни дейности на гражданското общество? Как може да се хвърлят мостове към а, други хора, които са пострадали? Имате ли някакви съвместни дейности? Моля ви да не говорите по-дълго от 5 минути. Започваме с господин Фингер. Äh, Благодаря. Нека първо уточня, че Темата на моето изказване днес бе борба с организираната престъпност в сътрудничество с гражданското общество. Не възнамерявах да направя преглед на организираната престъпност в цяла Европа или по света. Но въпреки това ще се опитам да отговоря на въпроса ви. Има други възможности за мерки за превенция, но те все още не са изцяло проучени. Проучването им е на начален етап. Най-напреднали сме в Берлин. Многодисциплинарната група на Европейския съюз, организирана престъпност, през 2009 година описа Берлинската инициатива като добра практика. Вече сме я представили тук, опитваме се да я привнесем и в други държави. Подобни инициативи имат окоръжаващо въздействие, тъй като показват, че гражданското общество и полицията, ако действат заедно, могат да постигнат успех. Мерките за превенция целят предотвратяване на опасности съобразно закона – те предвиждат и сътрудничество за борба срещу всички форми на организираната престъпност и се прилагат на всички нива на обществото, спрямо ученици, чираци, преподаватели и други граждани и структури. Всички прослойки на обществото могат да допринесат за сътрудничеството с полицията в борбата срещу организираната престъпност. как определяме организираната престъпност в Германия. Разделяме я по националности. Като цяло 60 националности, 60 етноса извършват престъпни действия в рамките на структури на организираната престъпност. Италия е на трето място на класацията ни на нациите и етносите. На първо място, също както и в Дания, датчаните са германците. Германците най-широко участват в структури на организираната престъпност в Германия, но и тяхната дейност се извършва трансгранично. Опитът на берлинската полиция, който не е по-различен от този на други полицейски структури, показва, че 80% от извършените деяния са с трансграничен елемент. Става дума за деяния, извършени от структури на организираната престъпност. Като казвам 80% и трансгранично измерение, имам предвид и страни като Канада, Австралия и други. Тоест, Структурите на организираната престъпност имат връзки не само с Европа, но и с много други континенти, в това число и с Азия. А що се отнася до специфичните мерки за борба с определени форми на престъпността, преди няколко дни заедно с компетентния орган в Берлин наложих забрана върху Hells Angels – много строги мерки предприемаме спрямо деяния, извършвани от рокерските банди, тъй като те имат трансгранично измерение. Става дума за актове на тежко насилие и за връзки на международно равнище. Извършват се деяния под, в в средата на червените фенери, т.е. свързани с проституция, деяния свързани с трафик на оръжие и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Тук също трябва да се приложи цялостна концепция, т.е. следва да се намесят както правоохранителните органи, така и структури, които да предприемат превентивни мерки. Полицейските органи и държавните органи трябва обаче да предприемат пропорционални действия. Не бива да криминализираме рокерите като цяло. А действията ни трябва да са насочени единствено към онези, които извършват престъпни деяния. Действията ни трябва да са насочени към тези хора, а не към рокерската сцена като цяло т.е. трябва да са съразмерни. Последен коментар, тъй като времето ми изтича. Модела, който представих в началото бе приложен в Дуисбург спрямо италианската общност. Междувременно той се прилага към арабската общност, към сдруженията на турската общност. Насочихме вниманието си и към общността на синти и рома, тъй като и във връзка с тази общност трябва да се предприемат действия спрямо деяния, извършени от полски и румънски роми. Това бе конкретният повод да насочим вниманието си към ромите. Положително е това, че законодателният процес в Италия е на много по-напреднал етап от този в Германия – както споменахте и вие. Искаме да се възползваме от този полезен опит, да го привнесем в Германия. Същевременно искаме да споделим и своя полезен опит. Така в Европа ще може да се хармонизира нормативната уредба, ще можем съвместно с гражданското общество да предприемем диференцирани съразмерни действия спрямо унези криминални структури, които най-много вредят на обществото. Председателката благодаря на господин Фингер. Пет минути за господин Алото. Благодаря. Аз ще се опитам да им отговоря. Най-напред на господин Нютон. Из, имаме страничка, въпреки че господин Нютон не е могъл да я намери, имаме. Е, ние също се занимаваме с темата миграция. Работим с Синти и Рома. Познаваме тези теми, темата за трансграничните престъпления, беженците. Това са също все познати теми за нас. Е, особено актуални проблемите са в Северна Италия, но и на други места в Италия. Е, тези миграционни общности са е, първите огнищи, огнища, откъдето се развива организираната престъпност. Това сочи на нашия опит и много често трябва да се започне да с превентивната дейност още в страните на происход, например, е, още в Африка. Когато тези хора дойдат в Европа, те се включват в тези канали, на организираната престъпност. И ползата е единствено за организираната престъпност. Разбрахме, че трябва да се занимаваме и с тези въпроси. Естествено, имаме инициативи в училищата, имаме социални инициативи, Тоест, опитваме се да обвържем правата и задълженията в едно цяло. Въпросът за жилищата, за подслона е много важен. Правото на жилище не въжи за чужденците така, както за италианците. Не знае дали има подобен опит на европейско равнище в другите страни. Но това е факт в Италия. Сега за кризата. Някои примери кризата увеличи е, силата и властта на мафията, например лихварите. Имаме една много тежка ситуация в Европа в момента и която дава възможност на лихварите да печелят е, чрез лихвени проценти и други методи. Има престъпни канали и кръгове, които нямат никакъв проблем с това да се занимават с такива дейности. Да дават кредити, например, с огромни лихви. Всъщност, банките тук би трябвало да поемат своята отговорност. Това е една позната в Италия тема, но не само в Италия. Миналия ден участвах в една конференция в Потенца и там ставаше дума също с лихварите и техните лихвени проценти. Това не е само италианска практика. Има и в други страни от Европейския съюз. Ожасяващо е какво тези, какво иммигрантите трябва да платят за пътя, а като дойдат в съответната страна, биват включени в каналите на мафията. Мафията има своите е, пепела навсякъде, в е, търговията с наркотици, в строителния сектор, трафика на хора. Всичко, за всичко това вече е говорено. Има ги тези криминални канали, тези кръгове, които имат единствената цел да печелят в името на мафията. Освен това, търговията с наркотици, търговията с хора, естествено е мафиотите да използват всички възможности на кризата, за да се обогатят. Към госпожа Борселини. Може би не съм бил много ясен. Естествено, има тези сиви зони, които съществуват. Може би не бях достатъчно ясен. А, сега за Ватикан и за църквата. Казва се, че има пресечни точки между мафията и Ватикана. Има в Либера обаче много духовници, които се ангажират в борбата срещу мафията. Това е тема, която често се експлуатира от медиите. Може би не може да се говори точно за мафията, по-скоро за организираната престъпност и връзката с, с, с е, Ватикан, както и е, връзката между политичен, някои политически кръгове и мафията или, или организираната престъпност. Вчера също бе казано, че църква, църквата е много активна в борбата срещу мафията. Комисар Малмстръм и комисията финансира тази борба. Има една програма ИЗЕК и в рамките на тази програма има подпрограми, Стефано Масебези, генералният директор, се опитва до 2014 година да включи темата организирана престъпност в, на социалното равнище. Говорих за тези земи. Продуктите от тези земи ще носят етикета етикета ИЗЕК, това ще значи, че това са продукти, създадени от конфискуваните средства на мафията. Мисля обаче, че не би било разумно да се създава нова програма. По-добре би било да се използва програмата на Европейския съюз, борба с организираната престъпност. По-добре е част от тази програма да се задели за социални мерки. И сега още два кратки примера. Мисля за Сърбия, за Косово. Там също има търговия с хора, трафик на хора. Водят се разследвания в Монтенегро, например, също. Там също има сдружение, което се занимава с прането на пари и е, се опитват да се разкрият връзките между прането на пари и корупцията. Е, това е една много добра работа, която се върши там. Може би за вашата комисия ще е интересно да посетите е, някои селища на място, може би не само в Италия. Естествено, ние бихме ви показали конфискуваните земи в Италия, но има и други примери, които биха били интересни за вас. Да се запознаете и с други е, организации в Европа, които третират темата. Председателката, благодаря на гостите. Естествено, е, ще продължим да се занимаваме с темата. Имаме от понеделник мисия в Сърбия. Ще използваме контактите, които вие споменахте. След това делегацията ще посети Италия в края на октомври, началото на ноември. И сме планирани и е планирали именно посещение на конфискованите земи. Ние разбрахме, какво трябва да се направи, за да сме полезни в, а, за тази кауза. Благодаря за вашите доклади, благодаря и за ясните отговори. Eh, Преминаваме към последната част от експертната ни дискусия. Естествено, ще продължим още в понеделник отиваме на мисия в Сърбия. Последните две презентации. Те са свързани с една много чувствителна тема. На първо място прилагането на санкциите и защитата на човешките права. Тук сред нас са господин Кастилехо и господин Гримхеден. Господин Кастилехо е от Испанската администрация на местата за лишаване от свобода, господин Гримхеден е от Агенцията за основни права. По 15 минути след това ще чуем докладчиците координаторите и така нататък. Давам думата на ръководителя на Испанската администрация на местата за лишаване от свобода, Анхел Юсте Кастиехо. Той ще ни каже какво е положението в Испания, какво се прави с изпълнението на санкциите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя своята благодарност за това, че ми давате възможност да участвам в това заседание на специалната комисия по въпросите на организираната престъпност, е, корупцията и прането на пари в Европейския парламент. Ако ми позволите, ще говоря на испански. Антонио Мария Коста, изпълнителният директор на онази част от ООН, която отговаря за организираната престъпност, заяви, че трансграничната организирана престъпност застрашава мира и развитието, включително националния суверенитет. Какво представлява организираната престъпност? Има много определения. Някои включват и тероризма. Тук има организирана престъпност, която е с цел економическа печалба. В Испания от 1999 година насам ставаме свидетели на засилена дейност по пране на пари и финансиране на организираната престъпност. Как ние се справяме с проблема в Испания и какво законодателство имаме? Когато става въпрос за присъди, ние поставяме ударението върху рехабилитацията – на затворниците. Естествено, те трябва да излежат е, цялата си присъда, но рехабилитацията превръща времето прекарано в затвора в нещо малко по-полезно. Местата за лишаване от свобода и техните служители обаче понякога са изпитвали фрустрация, тъй като не могат да се справят с належащите промени. Основната цел, знаете, винаги е реинтеграцията в обществото, след като затворниците са излежали своята присъда. Целта е те да почитат закона, да го спазват. Когато говорим за подход към престъпника, Никога не трябва да забравяме за правата на гражданите, за възпиращите дейности. Имаме един закон в Испания от 1979 година, който, когато беше написан, не даваше никакво определение на организирана престъпност, нито пък на това как трябва да се третират затворниците. Едва закон номер 7 от 2003 година предвиди специални мерки и гаранции за затворниците, които са попаднали в място за лишаване от свобода, тъй като са занимавали с организирана престъпност. Отчита се специално положението и на онези, които са осъдени за терористични актове. Направихме през 1996 година реформа на закона, свързан с местата за лишаване от свобода. Имаме специален трибунал от съди, които разглеждат случаи на организирана престъпност и тероризъм. Този трибунал защита, заседава в Мадрид. Той се нарича Ауденсия Национал. Имаме специален магистрат, който отговаря за администрацията на унези, които са попаднали в затвора поради терористична дейност. Какви са рисковете? Има големи възможности за корумпиране на затворническия персонал. Понякога той дори се вербува в криминални организации, предлагат му се облаги. Има освен това разпространение на дейността сред затворниците, това може да се случи в затворите и понякога води до това, че след излежаване на присъдата бившите престъпници се присъединяват към престъпната организация. На лице е и риск свързан с подобряване на начина на дейността на престъпници, подобряване от тях на гледна точка. Да не говорим, че винаги е на лице риск е, от е, сблъсъци с други криминални групировки, има риск от вендета, от е, отмъщение, от използване на схеми за получаване на привилегии – Освен това, организацията може да продължи да контролира своите последователи, дори когато те са в затвора и в самия затвор те могат да се занимават с престъпна дейност. Тук става въпрос най-вече за терористични организации. В моята страна има затворници, които се използват като инструменти за получаване на привилегии и правомощия. Ще поговорим малко сега по-отделно за организираната престъпност и за тероризма. В моята страна има национален тероризъм, който съществува от дълго време и продължава да съществува. Дълги години той съществува, но вече няма терористични нападения. Така или иначе няма отказ от дейността. Все още има различни операции, които се извършват. Има хора, които са в затвора за терористична дейност. Ние имаме специална служба, звено за тези престъпления. В моята страна тази организация е под шапката на Министерството на вътрешните работи, докато в други страни подобните организации отговарят пред Министерство на правосъдието. Създадохме едно специално досие за затворниците от този род с цел наблюдение. Там се съдържа подробна информация за всички затворници, които са попаднали в място за лишаване от свобода поради занимание с организирана престъпност или тероризъм. Много често става въпрос за организации, които имат огромни възможности да заплашат сигурността на обществото, да го разклатят из основи. Ето защо нашата задача е много важна и ние трябва да сътрудничим с всички видове органи, не само с полицейските в цялата страна. Всички трябва да имат необходимата информация, с която разполагат всички оперативни единици. Опитваме се да разделим и контролираме представителите на различните организации в затворите. Опитваме се да ги поставим в различни центрове, за да може да повишим възможността те да се адаптират към съответния затвор и освен това да повишим шансовете те да се откажат от престъпна дейност. Имаме изчерпателен списък с ограничения за тези затворници, ограничения свързани с достъп до публикации, до информационно съдържание, до контакти с хора, следим отблизо тези затворници, за да видим какви контакти поддържат какви роли имат в рамките на престъпната група, в рамките на групата от затворници, в която се намират, дали са лидери, например, или не. Опитваме се да ограничим свободното време, което им се предоставя. Имаме специални програми за обучение, когато става въпрос за такива затворници защото е изключително важно нашия персонал да е добре обучен. Този вид е, затворници са около 6000, даже повече от 6000 в Испания. В моята страна обаче трябва да почертам има две администрации, тъй като Каталония има само има отделна администрация, значи в Каталония има 10 000, в Испания на 60 000, ако трябва да се повтаря. Ако може малко да забавите темпото, моли председателката, тъй като четете изключително бързо. И така. 368 престъпници са задържани за организирана престъпност. 357 е, мъже, 11 жени. Повечето от тях са испанци, 147 имаме 80 колумбийци, 19 от Италия, 7 от Турция, няколко от Венецуела, Мексико и Марокко, както и други по-слабо застъпени националности – По отношение на присъдите, най-често те са между 9 и 20 години. Основните престъпления са следните. Незаконна миграция, трафик на наркотици, трафик на оръжие, пране на пари, контрабанда на превозни средства, трафик на непълнолетни, престъпления, свързани с корупцията, трафик на радиоактивен материал, трафик на проститутки, престъпления свързани с собствеността. Има и случаи на отвличания, но те не са с политическа мотивация. По отношение на местоположението на тези престъпления, най-често те се случват по бреговете на страната и естествено са по-редки във вътрешността. Когато става въпрос за национални терористи, имаме 554 терористи, 4, терористи, 468 са мъже, 86 жени. Повечето от тях са осъдени на повече от 20 години затвор. Когато става въпрос за други националности и терористични групи, най-често става въпрос за хора, които са от джихадски групировки. Присъдите там са между 9 и 20 години, броя е над 400 и така. Повечето от тях са от Марокко, Алжир, Пакистан или Сирия. И сега, тъй като времето напредва, нека да стигна до заключенията. Инициативите за справяне с организираната престъпност в областта на пенитенциарната система са добри, полезни, тъй като през последните 21 години имаме само един успешен опит за избягване от затвора – много малки са случаите на корумпиране на служители. Минимални са случаите и на административни наказания или наказания с наказателно-правен характер за персонала на затворите. много малки, пренебрежимо малки са заплахите към служителите. Можем да се похвалим и с ниско ниво на жалби срещу затворническата администрация. Въпреки факта, че тези затворници имат силна финансова подкрепа зад гърба си, е, ние можем да се похвалим с е, добри резултати и по отношение на, на тяхното връщане в е, обществото. Някои от тях дори получават е, по-свободен режим а, и имат а, други възможности за, за, за повече свободно време. По отношение на рецидивистите също сме постигнали успехи. Идеята ни е, естествено, присъдите да се излежават в пълна степен. Това е от една страна. Но от друга страна се опитваме да използваме всички възможности за превъзпитанието на тези престъпници. Много е важно затворниците да разберат, че са извършили нещо лошо, погрешно и е добре те да поемат ангажимент за отказ от такива дейности, когато се връщат в обществото. Много е важно да се поддържа дисциплината между затворниците. Имаме специална интервенцион, интервенционна програма, свързана с контрола на затворниците. Винаги трябва да спазваме разпоредбите на закона, естествено, но тази програма дава възможност на затворниците да работят върху своята собствена реинтеграция, върху тяхното откъсване от терористичните организации. Още малко за тази програма за връщане в обществото. Тя е доста добра. Всъщност казвате ми, че времето напредна. Благодаря за това, че ме чухте и слушахте с такова търпение. Благодаря. Благодаря, господин Кастилиехо. Сега давам думата на следващия ни гост от Агенцията за основни права Юнас Гримхеден. Той има 15 минути. И след това ще имаме въпроси и отговори. Uh, Благодаря. За мен е удоволствие да присъствам на заседанието ви благодаря за поканата да участвам в днешното много важно изслушване. Мисля, че можем да се споразумеем за това, че основните права и правата на човека играят много важна роля при борбата срещу престъпността. Така че благодаря ви за поканата, благодаря и за писмото на председателя Шулц, който ни изпрати лично писмо с покана. Първо ще ви опиша накратко дейността на агенцията. Второ ще изложа връзката на дейността ни и с борбата с организираната престъпност. И накрая ще се спра върху връзката между основните права и борбата с организираната престъпност. Седалището ни се намира в Виена. Задачата ни е да предоставяме консултации на европейските институции и държавите членки при прилагането на европейското законодателство, така че този процес да е в съответствие с правата на човека. Нашият мандат е мандат за активни действия по извършването на социално-правни сравнителни проучвания в редица области в рамките на 5-годишна програма, предложена от комисията и одобрена от парламента. Имаме и мандат за реактивни или ответни действия по молба на една от трите институции на Съюза. Например, Имаме мандат да даваме оценка на законодателни проекти, включително и на проекти извън рамките на 5-годишната програма. По искане на някои от трите европейски институции можем да даваме оценка на законопроекти, които излизат извън приложното поле на 5-годишната ни програма. Какво е извършила Агенцията за основни права по отношение на организираната престъпност? Работили сме по няколко области. Ще ви дам няколко примера. Извършвали сме сравнителни проучвания и сме изготвили наръчници. Публикувахме доклад за трафика на деца както и наръчник за изготвянето на профили. В него отговаряме на въпроса дали може полицията да извършва профили на отделни етнически общности. Извършили сме и проучване относно достъпа до правосъдие. В момента се води проучване за достъпа на пострадалите от престъпления до услуги. В този процес се включи и Харватия. Разглеждаме възможностите за изготвяне на стратегии, които да дадат възможност на онези държави, които нямат много добра структура за предоставяне на услуги на пострадалите от престъпления, да изготвят по-ефективни модели. Работата с пострадалите от престъпления е важна и с оглед на събирането на полезни доказателства. Работим и в областта на незаконното превеждане през границата на мигранти по отношение на граждани на трети страни. Акцентът е най-вече върху мигрантите с неуредено правно положение. Работим и по тежки форми на трудова експлоатация. какви други дейности сме извършвали. Изготвили сме становища при поискване, например във връзка с регистрите на резервационните данни на пътниците. Вие сте, доколкото знам, добре запознати с тази тема. Миналата година изготвихме и становище за аспекта на Европейската заповед за разследване, свързан с правата на човека. Трета наша област на дейност са обменът и сътрудничеството. Някои от структурите, с които си сътрудничим, вече са били упоменати тук през изминалите два дни. Една от тях е Агенцията за управление на границите Frontex. Сътрудничим с нея при осигуряването на обучение за граничните служители, така че в своята работа те да отчетат основните права, например чрез изготвянето на стратегия. Сътрудничим си и с Европейския полицейски колеж, СЕПОЛ, Изготвили сме наръчник за обучение в сътрудничество с националните полицейски колежи. Работим и с правоохранителната агенция Европол. Заедно с колеги от Европол обсъждаме различни въпроси, като трафика на хора, трудовата експлоатация и защитата на данните. Водим редовен обмен структурите на Европол. Обикновено участваме и в сътрудничеството по ПВР. И последната ми бележка за нашата дейност. Работим и в областта на обезпечаването и конфискуването на приходи от престъпна дейност и на средствата за извършване на престъпления третата и основна част на изложението ми – основните права и организираната престъпност. Ще се опитам да съм кратък, тъй като няма много време. Явно е, че основните права и правата на човека са от значение. Това бе подчертано и от превдоговорившите. Те са важни в областта на борбата срещу организираната престъпност и престъпността като цяло. Става дума за правата не само на пострадалите от престъпления, но и на заподозрените, осъдените и свидетелите. Запознати сте с 5-годишната програма на Съюза за правосъдие. В нея се предвижда изграждането на една отворена, сигурна Европа в услуга и защита на гражданите. Планът за действие от 2010 година подчертава значимостта на основните права. Цитирам, Европейският съюз трябва да устои на тенденции, водещи към третирането на сигурността, правосъдието и основните права отделно една от друга. Съдът в Люксембург и съдът Страсбург и по-точно тяхната съдебна практика очертава 8 основни области. Става дума за решения по дела, явно свързани с организираната престъпност. Първо, правото на неприкосновеност на личния живот – защита на данните, условията на задържане, най-вече задържането в изолатор, обезпечаване и конфискуване на активи, справедлив съдебен процес, например достъп до адвокат, правата на пострадалите от престъпления, наблюдение на заподозрени лица, например под формата на подслушване, предвиждането на изключения при извънредни ситуации. Става дума за изключения по конвенцията, мерки за борба с тероризма. Тук се имат предвид правото на защита и ефективна правна защита. Тъй като няма много време, нека обобщя по всички тези дела. Обект на разглеждане е било предприемането на съразмерни действия. и извършването на претегляне между правомощията и правата на обвиняемите и заподозрените. Това бяха няколко области, които имат връзка с основните права. Има и други органи, които работят по правния аспект, като например Европейския комитет за предотвратяването на изтезанията, структурата по изпирането на пари, структурата за борба с корупцията, Комитетът на ООН за борба с изтезанията и Комитетът на ООН по правата на човека. Това са органи, които тълкуват действащата законова уредба в областта на основните права и правата на човека. Нека зак... приключа. Описах ви работата на нашата агенция, както и онези области, в които има връзка между основните права и борбата с организираната престъпност. Основните права са важен аспект, който трябва да се отчете при тази борба. можем при поискване да излизаме със становища по проекто закони, като се позоваваме на съдебната практика и на експертния опит на различни органи. Мисля, че можем да дадем един компетентен анализ. Позовавайки се на досегашната съдебна практика, изложих и някои области, в които основните права играят важна роля. Накрая, нека ви благодаря за това, че вземате предвид основните права във вашата важна работа. Благодаря ви. Grazie signor Grimeden, grazie al signor Castiglietti. Председателката благодаря на господин Гримхеден и на господин Кастиехо. Благодаря ви най-вече за това, че се отзовахте на поканата ни, защото вашата работа е важна за нашата по-нататъчна работа. Предстои ни да изготвим заключителен доклад под ръководството на господин Яколино. Искахме в тази част от дискусията да обсъдим двете теми. Защо? Защото за нас са много важни правата на човека. Същевременно обаче смятаме, че е необходимо да се разгледа реинтегрирането в обществото, и действията, които се предприемат в затворните заведения за постигането на тази цел. От една страна е важно излежаването на присъдите, изпълнението на наказанията, от друга страна обаче е много важно да се осигури и реинтегриране на лишените от свобода. Преминаваме към дискусията. Всеки има по две минути за въпрос. Моля, придържайте се към времето, за да имат гостите ни време и за отговор. И думата има докладчикът господин Яколин. Директора del Пенитенциари, Penitenziari Spagnolo, сеньор Castilleja. Благодаря. Въпрос към гости. Его, а, Неговата презентация чух само части, но втората презентация чух изцяло. Разбрах, че трябва да бъда кратък, госпожо председател. Трудно е да се опазват основните права и е трудно да се съгласува тази дейност с правата на лишените от свобода. Това е проблем, Навсякъде, във всяка страна, естествено, съдебният процес трябва да е справедлив и след това трябва да се осигури опазването на правата, спазването на правата на осъдените. Господин директор, вие не говорихте за тези е, затвори с висока, изключително висока степен на сигурност. Сигурно има и други държави, които ситуацията е такава, каквато е и в Испания, но вие доста малко говорихте за тези строги мерки, например единични кили, в които се поставят а, мафиотите понякога. Втори въпрос. Оправдано ли е понякога основните права на един затворник да бъдат ограничени, ако това е в интерес на обществото. Господин Нютон, благодаря, благодаря за тези чудесни презентации, благодаря, че дойдохте толкова отдалеч, за да говорите пред нас. Ще го... Първият ми въпрос е към испанския колега най-напред. Какъв е процента на реформите в затворната система? Говорим за, за затворници, които могат да се обучават, да се образоват. До какъв процент обаче може да се реформира човек в затвора? На второ място, как Европа може да се бори с тези хора по-добре? Какви, какво бихте препоръчали да вземем предвид в нашите заключения? Какво от ваша гледна точка ние бихме могли да направим по-добре? Аз не съм достатъчно компетентен, но какво вие бихте направили за подобряване на ситуацията, ако бяхте на наше място? И сега към експерта по човешки права, по основни права. Естествено, е, основните права са много важни за нашето общество. И въпросът ми е, какви са вашите препоръки, какви са промените, които би трябвало да се случат? Дайте ни просто съвет като гражданин. Какво бихте ни препоръчали да направим ние, за да се подобри цялата ситуация? Становището на един полицай, който работи в интернет, не е легално по интернет да се инфилтрира една банда и по този начин да се навлезе в тяхното лично пространство. Това не е легално. Тогава това означава, че полицията нарушава закона. Това е различно в Америка. А, в Америка това е позволено. Това е един от примерите, които сочат, че ние сами си слагаме пречки в нашата работа. Ако вие ни дадете препоръки за нашата по-нататъчна работа, това ще е много ценно. Председателката, благодаря. Госпожа Матю от НП. Благодаря. И аз благодаря на двамата оратори с интересните доклади. Господин Кастиехо идва чак от Испания. А той ни е разказа за много добри примери от затворната система в Испания. В моята страна има някои тъжни примери В затворите, например, се разпространява кокаин. От затворите навън също. Използва се интернета за продължаване на криминалната, на престъпната дейност от затвора. Даже един малък мобилен апарат е достатъчен за тази цел. Не зная как функционира точно нещата, но това е факт. Винаги има корумпирани служители, които могат да помагат на престъпнаците. Могат да се използват най-различни канали. Мисля, че вие знаете достатъчно по този въпрос. Но сега моят въпрос. Надявам се, че ще успеете да назначавате хора в, в, като служители в затворите, които да не са корумпирани, които да спазват една професионална етика. Във Франция, за съжаление, нещата не стоят така. Сега не винаги, но понякога персонала в затворите се оставя да бъде корумпиран. Имаше случая на жени, които бяха в затвора поради организи... участие в организирана престъпна мрежа. Добре, ние искаме равнопоставеност на половете на всички нива. Естествено, повече мъже са въвлечени в организираната престъпност, но и жените, които участват, трябва да бъдат третирани по същия начин. Аз работя в Либе, Комисията по граждански свободи и в Комисията по економически въпроси. От тази перспектива желая и на двамата оратори много смелост и успех в бъдещата им работа. Госпожа Ела Сантер, благодаря. Благодаря на господин Кастел, Ло и на господин Гримхеден. Първият ми въпрос е към господин Кастиехо. Вие говорите за този процес на учене, на обучение. Човек се учи непрекъснато и ние сме в една такава фаза, Е, където все повече осъзнаваме колко важно е ученето. Оказва се обаче, че Испания е една страна, в която мафията с удоволствие се отегля и планира своите действия и акции. Те така да се каже, са се установили на южното крайбрежие на Испания изчакват да мине по шилката, ако някъде има особено интензивни акции против мафията и действа отново. Вчера се говори по този въпрос и е, за Италия има големи инвестиции от страна на мафията и пране на пари в строителния сектор, например, и в други сектори. Интересуваме вашия опит. И погледа на, на човек, който е в системата. Виждате ли нещата по същия начин? А и мафията, която се създава в самата страна, може би и в самия затвор – как контролирате тези процеси? Ако контролите не са достатъчно стриктни, тогава целият процес от разследването до, наказ... до наказателния процес се осуетяват. Експертите са добре подготвени, няма съмнение в това. Важно е да обединим усилията си в борбата срещу организираната престъпност, бандовата престъпност. Но мен ме интересува по-скоро връзката между джихадистите и особено опасните затворници и персонала. Може би тук трябва да се помисли за по-добро обучение на персонала. Благодаря, госпожа Естемера. Las ponencias de las dos personas que han compartido esta mañana en la Comisión CRAIM, les felicito y quiero... Благодаря за докладите и поздравления за тях. Те много ми харесаха. Аз ще си ги сложа в личния архив. Аз доста съм се занимавал с организираната престъпност, но имам сега в този случай един конкретен въпрос. В тези затвори, в местата за лишаване на свобода, виждаме възстановяване на тези социални структури на престъпниците, които съществуват и извън затворите. Например, Ескоба, как може и катедралата в Колумбия тези картели в Мексико или пък други такива картели. Те, когато попаднат в затвора, тези хора, те се организират по същия начин, както и навън. Как може да се разбие тази мрежа, тази структура? Конкретният ми въпрос е, Независимо от правните инструменти, които са на лице, какво друго може да се направи, така че да не се създават тези вътрешни структури. Госпожа Борселино за две минути. Всъщност исках да задам същия въпрос, който зададе господиния Колено. Общо взето той ми взе думите от устата. Имаме един италиански закон в член 41б. Той говори за специален режим за някои затворници, които са се занимавали с организирана престъпност, с тероризъм. Имаше сериозни критики към този нормативен текст. идеята беше в крайна сметка да се предотврати връщането на затворниците към престъпната дейност. Какво смятате вие за 41Б, за този член и ограниченията на свободата, които се предвижат в него? Не смятате ли, че тази разпоредба трябва да бъде включена в цяла Европа, да се превърне в нормативен акт, в целия континент. Господин Шмидт, благодаря. Госпожо председател, благодаря за двете ценни презентации. Въпросът ми е към господин Гримхеден. Виждам, че ние сме завършили един и също университет. Всъщност, университета на град Лунд. Това ме радва. Нещо много добро, според мен. Въпросът ми е с по-общ характер – Разглежда ли се в момента европейското законодателство по съразмерен начин? Споменахте регистрационните данни на пътниците. От дълго време работим по този въпрос. Има различни позиции. Това законодателство съразмерно ли е според вас? В момента говорим и за SWIFT, за прехвърлянето на банкови данни към САЩ. Според американските власти тези данни се използват за получаване на допълнителна информация. Това се е случило и е, при казуса с Андерш Брейвик в Осло. Заслужава ли си да има такова законодателство? Пропорционално ли е такова законодателство в Европа? Благодаря. Две минути за госпожа Хименес Бесерил. Добър ден! Искам да благодаря на нашите гости за презентациите. Много ми хареса онова, което чух. Направи ми впечатление. Споменахте жертвите на престъпления. Много често този въпрос се пренебрегва в парламента. Само преди няколко дни приехме директивата за подкрепа на жертвите, приехме доклада на докладчика, там се предвиждат нови разпоредби, свързани с обжалването и така нататък. Всичко това е изключително важно. Един въпрос към господин Грим Хейден. Според вас, нашата работа ще помогне ли на гражданите да повярват в истинското правосъдие, правосъдието, което ги защитава, защото в момента няма кой знае колко вяра в него. И ако трябва да взема повод от казаното точно преди мен, смятате ли, че жертвите като че ли губят увереност в нашата система. Аз съм член на делегацията за отношения с Япония. В Япония има смъртно наказание. Аз съм против него. Аз съм против и до животните присъди, ако трябва да говоря откровено. Аз смятам обаче, че жертвата трябва да знае, че престъпника ще си излежи наказанието. Ако жертвата не вярва, че престъпника ще си получи заслуженото, че ще остане в затвора, то тогава има проблем. Освен това, по отношение на решението в Страсбург за конкретното терористично нападение. 3000 години обща присъда за 12 терористични акта. Става въпрос за хора, които са на около 20 години. Така не се ли подкопава увереността на жертвите в системата. Ако продължаваме безкрайно да рушим това доверие, хората ще започнат да искат връщане на смъртното наказание. Вие, власт имащите, какво ще направите, за да може да се гарантира, че престъпниците ще си излежат присъдата и то в пълен срок? Госпожа Алфано, председателката, благодаря. Дадохте много пословичен пример. Изкривяване на реалността. Разменяне на ролите на жертвата и на палача. Ние, когато даваме подкрепа на жертвата, трябва да гарантираме, че тя има доверие в системата. В това, че виновника ще си получи заслуженото. Господин Кастиехо, Испания е една от страните, в които мафията има дългогодишни традиции. В Испания обаче има и много големи арести на мафиоти. Има много италиански мафиоти, които са в затвора в Испания. Успяват ли те да поддържат своята лидерска роля? При разговори с тях става ясно, че те предпочитат да излежат присъдата си в Испания. Има дори цинични изказвания от типа на това, че някои затвори в Испания са като четири звездни хотели. Санто Масано от а, моя район Калабрия, известен мафиот, беше арестуван на няколко пъти. Неговия помощник беше също изпратен в Испания в затвора Балдеморо. Това беше между 1996 и 2004 година. Тогава чухме тази реплика, че става въпрос за 4 звезден хотел и мафиота може да продължи да извършва своята дейност. И това се оказа истина, тъй като докато той беше в затвора, възлагаше убийства, занимаваше се с трафик на наркотици и така нататък въобще успяваше да действа както му е угодно. Какво смятате? Предприяти ли са мерки през последните години, за да се гарантира по-голяма сигурност? Господин Гримхеден, взимам повод от казаното от госпожа Борселин. Какво смятате за закон 41б? Строгия затворнически режим – Не става въпрос за измъчване. Аз съм посетила вече много италиански затвори. Миналия вторник бях в затвора в Парма. Много хора от Камора, от Коза Ностра и Ондрангата са задържани там. Аз посетих хората, които са в нормални кили и тези, които са в кили по силата на 41Б. Трябва да ви кажа, че и в двата случая има нарушаване на правата. В някои кили има по 8 затворници. И просто няма място, разберете. Понякога се дава право на душ само веднъж на 3-4 дни. Въобще това са изключително пренаселени затвори. Естествено, всички искат а, да се гарантира, че примера с Майцано няма да се повтори. Трябва да се ограничи възможността престъпниците да разговарят с външния свят и да се ограничи възможността те да действат като босове на мафията. Какво смятате вие? Нарушават се правата при нормалното излежаване на присъда, а да не говорим за 41Б. Да, по силата на 41Б се ограничават връзките с външния свят, но пък условията са като в 4-звезден хотел. Двата режима по някакъв начин са в сериозен контраст. Първо ще дам думата на господин Кастияхо и след това на господин Гримхеден. 5 минути на всеки от тях. Благодаря, госпожо председател. Господин Яколино попита как да се съчетаят условията в затворите с човешките права. Говорим за килия от 11 квадратни метра. Тя е най-разпространена в испанските затвори. Това може ли да се сравнява с 4-звезден хотел? Някои може и да смятат така. Онези, които защитават терористите, пък смятат, че 11 квадратни метра е нечовешко концентрационен лагер. Как може да се случва нещо подобно? Казва се. Знаете, че строгия режим е за много закоравели престъпници, които са извършили много тежки престъпления. Това е волята на закона. Единственото послание, което мога да кажа, е, че се придържаме към буквата на закона. Господин Нютан Дан, казахте какво да направим, за да няма рецидив. Всъщност при нас, онези, които са пуснати от затвора, излежали се присъдите си, извършват по-малко присъди от другите, които не са били в затвора. Младите хора. А що се отнася до терористите, те не извършват повторно престъпление. Това не означава, че те са се реформирали, по-скоро организацията повече не ги използва, тяхната бивша организация. Има солидарност от страна на организацията към тях. Помолихте ме да се разгранича малко от ролята си на служител на системата за лишаване от свобода и да кажа какви са моите предложения. Как трябва да спрем а, престъпността да не напуска затворите. Трябва да има обмен на информация, трябва да има постоянен обмен между затворите с цел да се спре най-агресивната престъпност. Ето защо международното сътрудничество е изключително важно. За да може да се справим с сериозната престъпност, с трансграничната престъпност, Трябва да може затворниците да са в затвора и да нямат връзки с външния свят. Госпожа Матио попита как поддържаме морала на служителите в затворите. Ние имаме проблем с корупция, естествено. Дадох ви вече примери. От време на време се вмъкват мобилни телефони в затворите – Ние сме инсталирали телефони в затворите. Естествено, не искаме затворниците да могат да управляват своите дела от мястото, където се намират. Понякога системата се пробива. поради корупция най-вече. Това обаче не се случва кой знае колко често. Има няколко примера само. В а, някои испански а, е, затвори има голяма концентрация на терористи и някои служители на затворите, общо взето, вече знаят как да се справят с тях. Е, не откликват на техните искания. Попитахте защо броя на мъжете е толкова голям. Всъщност, броя на мъжете престъпници, независимо какво е престъплението, винаги е много по-голям от броя на жените престъпници. Ако погледнем организираната престъпност в Испания, ако погледнем джихадството, тероризма, ще видим, че религиозните фанатици експлуатират жените, но не ги използват оперативно за извършване на престъпления. Госпожа Аяла Сендер говори за Коста Дел Сол като убежище за мафиоти. Да, имаме наша собствена мафия в Галисия. Тя се занимава с контрабанда на наркотици политици. От историческа гледна точка ръководните е, органи, е, главите, мозъците на тази организация са изслужили дълги присъди. Понякога те управляват своята дейност от барове, от е, ресторанти. Опитваме се да използваме целият потенциал. Разчитаме на информация, която гражданите ни дават за галисийските контрабандисти. Много хора са пренебрегнали страха си и са се опълчили срещу тези организации и са ни помагали. Имаме 60 хиляди затворници, Говоря за тероризма и сериозната престъпност. И 25 000 служители. Ние се опитваме да гарантираме достатъчно количество персонал с цел безопасност и сигурност. Не мога да отговоря на всички въпроси, които бяха зададени, нямам достатъчно време. По отношение на жертвите, знаете, че от 2003 година насам имаме специален закон. Терористите трябва да поискат от жертвите прошка, за да получат известно упрощаване. Отново казвам, не мога да отговоря на всички въпроси. Имаше въпрос от госпожа Алфано относно затвора Балдеморо. Това не е кой знае колко снисходителна институция. Повечето от италианските затворници използват разпоредите на Страсбургската конвенция и искат да бъдат репатрирани. За първи път има гаранции, които проистичат от този нормативен акт. През 1968 година имаше обнародване на друг закон, който предвиди други гаранции. Към тези гаранции трябва да се придържаме, според мен. Благодаря, господин Юсте Кастиехо, казва председателката. Може да отговорите на другите въпроси в писмена форма. Ние приемаме такива отговори. Господин Кастиехо, да, ще отговоря с удоволствие. И така, пет минути за господин Гримхеден. Благодаря. Ако мога да обобщя в 5 секунди, то мога да кажа, че всичките ми отговори ще се отнасят до темата за доверието. Ще групирам въпросите ви на пет групи. Ще се спра върху всяка в рамките на една минута. Господин Яколино, говорихте за условията в местата за лишаване от свобода. Тук нещата се свеждат до доверие и зачитане на достоинството. Отнасянето към лишените от свобода трябва да е такова, че да е ясно, че се изпълнява наказание, а не, че се унижават. Един пренаселен затвор, разбира се, е голям проблем. Ще се спра върху това по-нататък. Ще отговоря на въпроса на госпожа Борселино и на госпожа Алфано. Не мога да отговоря компетентно на тези два въпроса, тъй като съм от Северна Европа и не съм запознат с италианското законодателство, по-точно с 41Б. Но присъдите лишаване от свобода, нормативната уредба, съдебната система, всичко това не бива да е насочено към урязване на правата, трябва да се основава на доверие и да създава доверие. Сигурността е важна, но тя трябва да е съчетана с подход, който зачита личността, който показва, че държавата не се поставя над правата. Важно е, разбира се, да се подчертае, че затворите не са луксозни хотели, но би било контрапродуктивно да се създават условия в местата за лишаване от свобода, които озлобяват лишените от свобода. Господин Нютън Дън Моят ръководител не е тук, така че мога да говоря по-свободно с шведския ви колега сме завършили един и същи университет, където сме се научили да говорим свободно. Трябва да има доверие към съдебната система. Ще ви дам един съвсем банален пример. Борбата Ще говоря за Европейския съюз като цяло. Той трябва да поеме водеща роля, като предприема последователни действия на вътрешно и на външно ниво. Тоест, ако насърчаваме правата на човека извън Европейския съюз, трябва да гарантираме и възможно най-добра система за тяхното опазване и тук в Съюза. Преди години извършихме проучване в Обединеното кралство, Франция. Kids, basically. Uh, to find out, uh... И Испания. Установихме, че има ясна връзка между насилието, например сред младите в училищата и социалната изолация. Дори на такава ранна възраст може да се установи ясна връзка между тези две явления. Установихме връзка не между мигрантите и насилието, а между насилието и социалното изключване. Последен коментар по този кръг от въпроси. Трябва критично да преразгледаме собствените си системи. Не можем просто да кажем, че националната система функционира чудесно, имам предвид наказателно-правната, позовавайки се на национални традиции. Не можем да твърдим, че Европейският съюз не може да оказва натиск върху нас с оглед промяната на тази система. Трябва да сме критични. правата на човека и основните права не се основават на наивен подход. Не се твърди, че на един човек трябва да се предоставят всички възможни права. Трябва да се направи претегляне между тези права и мерките, които се предприемат от властите. В някои държави има проблем с това. Вече доста се разпрострях но ви моля за още една минута. Ще кажа на приятеля ми Оле във връзка с поразумението SWIFT и резервационните данни на пътниците, че сме излезли с становища по тези два въпроса. В тях визираме не само съразмерността, но и ефективността. Ефективно ли е да се събират резервационните данни на пътниците? или пък по-скоро ще се даде възможност на онези, които знаят как да избегнат системата. Говорим за съразмерност и когато проучваме проверките за сигурност. Не е необходимо там да има пълни телесни изображения. Изображенията могат да са само символични. И по въпроса на една ваша колега, чието име за съжаление не мога да произнеса изцяло. Имам опит с местата за лишаване от свобода, тъй като съм посещавал затвори по света. Системата е сложна. Трябва да се постигне баланс Имам предвид пострадалите от престъпления, но за да се осигури тяхното доверие, трябва да им се предостави информация, трябва да се осигури тяхната ангажираност, трябва също така да не се отлага постановяването на окончателни присъди. Производствата трябва да са бързи, много внимание се отделя на извършителите на заподозрените на местата за лишаване от свобода, когато се заделят средства от държавния бюджет. Но, за съжаление, не се заделят достатъчни средства за пострадалите. Затова благодаря за директивата, която наскоро бе приета за пострадалите от престъпления. Председателката благодаря на господин Гринхеден и на господин Кастиехо. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Господин Гримхеден, бих ви помолила да посетите заедно с мен онези места за лишаване от свобода в Италия, където се прилага строг режим. Така ще видите разликата между тях и останалите затвори. Благодаря, че отговорихте на въпросите. Съжалявам, че не можахте да отговорите на всички въпроси, тъй като нямахме време. Явно няма други желаящи да вземат думата. Следващото ни заседание след лятната вакансия ще се състои на 17 септември от 15 до 18.30 часа и на 18 септември от 9 до 18.30 часа. Следващата седмица предстои пътуване на наша делегация до Сърбия. Сега ще ви помоля бързо да напуснете залата, тъй като следва заседание на координаторите при закрити врата. На него могат да присъстват само правомощените за това.